становището на АФЕД по освобождаване от отговорност, приемане изпълнението на бюджета за 2018, общия бюджет е, и бюджета за външната служба. Е, както обичайно, е, заедно ще го обсъдим. Като увод ще кажа, че е, ние сме изправени пред деликатната задача да, е, излед, да, да се взрем в това как се изразходват европейските средства. Също времено не трябва да, е, това да ни води до свръхопростяване, така че да не отчитаме спецификата на външните служба. Затова се радвам, че нашия рапорт докладче господин Мемеракис има балансиран подход към въпроса той е, поставя е, въпросите в контекст, което е важно. И така, без повече бавене, е, го приканвам да представи проекто становищата си. Имате дума. Благодаря, господин председател. Колеги, първо, благодаря на секретарията и на всички, които ми помогнаха е, с, при изготвянето на становището, както и Европейската сметна палата за чудесния им доклад. Европейския съюз днес е изправен пред сериозни предизвикателства в своята външна политика, така че е наложително днес да бъдем единни и да запазим е, ролята си на глобален фактор, за да, което означава да излизаме с ясни позиции по въпросите. Колкото до по-малките страни, е, каквато представлявам аз, е, трябва да кажа, че ние също е, искаме, нашите интереси също трябва да бъдат отчетени и защитени. Налага се да решаваме все повече задачи и все повече е, правомощия придобиваме, които трябва да бъдат финансирани. Ето защо доклада на Сметната палата беше толкова полезен. Ние трябва да представляваме интересите на гражданите си, на нашите страни, така че имаме е, голяма отговорност. Е, това е голяма отговорност да гарантираме прозрачност в разходването на средствата на европейския данакоплатец и ефективност, разбира се, включително и пред очите на НПО-тата. Международните организации трябва да предоставят на Смертната палата е, необходимата документация, документите, които тя изисква. Е, зная, че ще работя много добре с, е, и очаквам едно ползотворно сътрудничество с е, докладчите в Сянка, както и с цялата комисия. Благодаря. Сега оглеждам аудиторията. Колегата Андролакис иска думата. Заповядайте. Ще бъда кратък, скъпи колеги. Мисля, че нашия колега е свършил чудесна работа в изготвяне на това становище. Съдържат се важни елементи, свързани с е, е, приемане и изпълнението на бюджета за 2018. Ще спомена два аспекта. Е, финансирането на НПО-тата. Важно е, е да се каже, че общо взето там няма проблеми с прозрачността и освен е, е, за тези, които са финансирани от чрез Обединените нации. В, този смисъл трябва да помолим Европейската комисия да създаде съответната рамка за подобряване на е, качеството на работа там. И по-конкретно, когато става дума за външната служба, съгласен съм с току-що казаното от докладчика. Има нужда да се засили, укрепи външната служба с е, личен състав е, и с хора, които може да не са непременно членове на държавите, е, граждани на държавите членки, но които са работили на ниво международни организации, например и съм убеден, че благодарение на опита на нашия докладчик който е от е, остров Крит, а сега работи в Брюксел, ние ще получим желаните резултати. Благодаря. Значи, ако. Значи, интересно да се случи, че в Крит са специализирани в решаването на тези въпроси. Сега докладчите в сянка. От името докладчите в сянка не виждам никого е, Желаете ли да отговорите е, или просто да оставим нещата за сведение? Ако е, други колеги, ако няма други колеги, които желаят да вземат отношение по този въпрос, крайният срок за изменение е 10 декември в 11 часа. Точка 18, точка разни. Някой желая ли да постави някакъв въпрос под точка разни? Не. И така, следващите заседания са на 16 декември в 19, е, от 19 часа в Страсбург и е, през новата година на 20 януари от 15 е, часа, а на 21 януари сутринта и след обяд. И така, заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, последните дни идват е, така тревожни новини от Иран. Положението там изглежда драматично. Е, насилието се шири. Положението се обостря. Може би е, така в следващите дни можем да отделим време за, на тази тема, да обсъдим нещата с Иран, за Иран. Е, е, в, момента над 750 души са убити, над 12, 1200 са ранени или са затворени. Положението е драматично доколкото знам аз, наистина тези числа са е, потвърдени, са верни и режима е, става все по-репресивен е, в отговор на разпространяните на масовите демонстрации. Да, ще предам тази, това желание на секретарията и бюрото ще види кога ще намери подходящ момент, за да го обсъдим. Микрофона, ако обичате. Можем да обсъдим Иран не само от гледна точка на случващото се там в момента, но и в регионален контекст да поставим Иран, тъй като е, те са в е, Йемен, Сирия, Ливан. Е, положението с Иран е, е, по-сложно. Вие ще решите, но аз мисля, че е, трябва да се обсъди е, Иран. Благодаря за а, вашите коментари. Ако няма други изказвания, закривам заседанието. Благодаря и на преводачите за а, тяхните услуги. Закривам заседанието.